Good morning, ladies and gentlemen. Um, we're about to start. It's five past nine. Започваме, че са 9 и 5 така че по-добре да започнем нашата работа. Бих искал да кажа само, че точка 26 става дума за петиция 0188-2015 ще бъде разглеждана преди 25-та точка, тъй като е, комисията помоли за това. А сега 750-та петиция, внесена от жалбоподавател от Нидерландия. Доколкото разбирам, той е изпратил допълнителна информация на 29 юни. Е, жалбоподавателя го няма, така че давам думата на комисията. Добро утро. Благодаря. И в първоначалната петиция, и в допълнителната информация, жалбоподавателя иска да се наблегне на намалението на емисиите на СО2 да се обърне внимание на метода за а, измерване на енергийното потребление и да се види по какъв начин се прилагат а, разпоредбите на директивата в Нидерландия Важно е да споменеме, че директивата прави оценка на енергийната ефективност, но това има и разбира се последици за намаляването на емисиите на CO2 Националните власти са тези, които избират метода за прилагане на националната схема. Директивата дава общите насоки, но споменава също така дава възможност за включване на показател за CO2, това, което се показва от е, жалоподавателя за жилищни и нежилищни сгради. Същото въж, въжи и за измерването на годишното потребление на енергия. Това също е споменато в директивата за енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия разпоредбите на директивата имат за цел да насърчават устойчивото потребление. Също така жълпоподавателя пред, прил, предлага един а, нов а, подход. Разбира се, това е свободен избор на националните регулаторни власти, които трябва да приспособят метода към националните изискания и специфики. Най-вероятно в началото на октомври ще бъдат взети нови решения по въпроса. В момента не можем все още да кажем какви ще бъдат новите предложения на комисията и какво ще се съдържа в тях. Благодаря ви. А, някой от No contributions from the floor. Um... Няма въпроси. Очакваме значи, допълнителна информация през октомври така че ви предлагам тази директива да остане отворена до тогава, за да видим какви ще бъдат новите предложения на комисията. Um, but... Нека продължим, трябва да продължим с петиция по точка 22, но разбирам, че компетентният представител на комисията все още не е тук. Е, така че продължаваме с петицията по точка 23 и ще се върнем към 22, е, когато е, вносителят и комисията дойдат. Сега петиция номер 496 от 2015 година, внесена от британски граждани. Той не присъства, така че отново ще дам направо думата на комисията. Добро утро, госпожи и господа. Става дума в петицията е, става дума за прекратяване на доставките на енергия, е, електроенергия и газ е, в съответното жилище. То става дума за съответни договори между строителните фирми с операторите. След това вносителя трябва да сключи съответен договор с доставчика. Но пък доставчика на електроенергия и газ трябва да е получил съответните удостоверения, е, удостоверяващи е, техническата годност на сградата. И така ние проследихме проблема, говорихме с испанския регулатор. Регулаторът в Испания е най-ясно с въпроса. Не става дума за законодателство, просто тази блокиров, това блокиране се дължи на липса на съответни актове за удостоверяване на, строите, на годността на сградите. Комисията проявява разбиране е, към положението на британския гражданин, но за съжаление не можем да направим нищо е, всъщност е, става дума за липси на съответ... липса на съответни документи. Нека вносителят се обърне към компетентните органи за енерго и газоснабдяване, за да уреди с тях въпроса. Благодаря председателката. Разбирам, че въпросът не е от национална компетентност, така че съответно не е и от наша компетентност, съдейки по вашето изказване. Господине от комисията, сега Виждам, че има желание за изказване от залата. Благодаря, госпожо председател. Въпрос имам към комисията. Не е ли възможно или е много е трудно да помогне в тази ситуация? Става дума за удостоверение. Е, е, просто по, по, по принцип опитам от, така да се каже, политическо любопитство. Трудно ли се получава този акт? Отговор на комисията. Не, не е трудно, не е невъзможно да се получи удостоверението, но за съжаление ние като Европейска комисия не можем да направим нищо. Про анализа на петицията за мен говори, че ако искате да регистрирате жилището си, трябва да следвате определени процедури по испанското национално законодателство. Така че въпрос господина трябва да изнеси въпрос, изясни въпроса с местните органи. Това е в съотношение между страната и е, лицето. Разбираме отговор. Той, е, този гражданин, искал ли е те, поискал ли е тези удостоверения, били ли са му отказани, защото е различно. Отговор от петицията оставаме с впечатление, че е кандидатствал за получаване на тези удостоверения, но явно нещата отнемат повече време и междувременно са му прекъснали електричеството и гъста. Председателката очевидно процедурите са спазени и испанското правителство няма пръст така да се каже. Въпросът е, че ние тук, колкото и да искаме, не можем да помогнем на вносителя, така че за жалост препоръчвам приключване на работата по петицията, закриване на петицията. Имате ли възражения или други мнения? значи ще уведомим надлежно вносителя на петицията за взетото решение. Продължаваме с точка 24, петиция 529 от 2014 година и вносителят е италиански граждани, който отново не присъства в залата, така че отново ще се обърна с комисията, за да чуем тяхното становище. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, госпожи и господа. За жалост получихме петицията едва в края на миналата седмица. Не мога да дам окончателната ни оценка днес. Ще представя кратки, кратко встъпително становище е, е, оплакването е, че е, предоставената му сметка за ток не отговаря на реалната консумация на електроенергия, не е отчитана правилно тази консумация още от 2014 година. И още нещо, той също така се оплаква, че е, производителя не, е, на определени стоки не му е отчел и фактурирал адекватно направената консумация. Така че той се оплаква също, че не е получил информация е, и че производителят на а, слънчевите панели не е съответно, а, не е реагирал ком, а, правилно. Ние смятаме, че описаното положение очевидно е свързано с задълженията на доставчици на енергия по силата на директивите за електроснабдяването и енергийната ефективност. Те трябва да представят е, фактури на кратки интервали, а не, не по, е, интервали не по-малки от една година и в съответствие с консумацията. Ще продължим да работим по петицията през следващите седмици. Председателката, очевидно петицията трябва да остане отворена, тъй като вие не сте имали време да изготвите своята окончателна позиция. По този начин тя остава отворена. Обръщам се към колегите евродепутати. Имате ли изказвания по повод обсъжданата петиция? Така че петицията остава отворена и продължаваме да работим по нея. Благодаря ви сега. Точка 26. Петиция 188 от 2015 година от български вносител той също така не присъства, така че да чуем Европейската комисия. Здравейте, благодаря. Става дума за българското топлоснабдяване. Вносителят внася въпрос, който се отнася до четири неща. Първо, въпрос на терминология кои са, са свързани с измененията в законодателството. Говори се не за продажба, за доставка. Не открихме в е, енергийното законодателство никак нищо във връзка с уреждането на доставката на електроенергия. Това е един, едно поле за действие. Втория въпрос е по общ и се отнася начина на организация на пазара на топлоенергия. Заявителят изисква ясно разделение между производството на топлоенергия пренасянето и доставката. Това са дейности, които са уредени за електрическия и газов сектор, но не и за топлофикацията. Така че българското законодателство няма законодателни актове в противоречие с европейското законодателство. Трето, общи условия за предоставяне на топлоенергия. В момента доставчиците определят тези общи условия, които се определят, одобряват от националните органи и регулатора. Тук отново е, нямаме нищо в директивите за електричеството и гъста по този въпрос, така че националният регулатор да има предвид нещо по отношение на топлофикацията. Разгледахме по-подробно и в рамките на директивата на, за енергийната ефективност общите условия и дали ценообразуването и цените за, за топлоенергия са пропорционални. Установихме, че националния механизъм може да гарантира известна степен на защита на потребителите. Така че тук също не смятаме, че са необходими стъпки от наша страна. И накрая некоректния характер на общите условия и възможността българските граждани да възразят срещу тези общо приети правила, при, когато става дума за топлофикация тук остава възможността, доколкото ни е известно, българските граждани да повдигнат въпроса пред граждански съд, успорвайки сметките си за ток. Възможно и ние съветваме българските граждани да го направят като съответно се обърнат и към Комисията за защита на потребителите. Това е от Комисията. Председателката. Изказвания от залата има ли? Благодаря. Мисля, тук засягаме принципа на субсидиарност и мисля, че заявителя трябва да се обърне към националните органи и българските съдилища. Не виждам какво ние можем да направим. Предлагам закриване на петицията. Други изказвания? Втори, втори глас. Да, съгласен съм. Аз също съм склонна да се съглася, казва председателката. Това е национален въпрос за националните органи. И предлагам да приключим работата по тази петиция. Затваряме петицията. Сега точка 22 от дневния ред. Представителят на комисията е тук. Е, става дума за петиция 2547 от 2013 година. Така че давам думата на заявносителя той не присъства или тя не знае дали са господин или дама, но ще ни следят по интернет, така че да дам думата на комисията. Благодаря. Комисията се отнася до това, че през 2013 година в Испания е имало прекъсване на електроенергията, след което е констатирано 40% увеличение на сметките. А, съгласно третия енергиен пакет, според заявителя, е европейското законодателство а, постановява, че държавите членки трябва да спазват различни тарифи и то в определени рамки. Директивите за електроснабдяването и енергийната ефективност включват текстове където се казва, че цените трябва да отчитат включването на възобновяеми енергоисточници и други. В края на 2013 година този дефицит в Испания е достигнал с размера 30 милиарда евро. И се е взето решение да се търсят мерки. Комисията подкрепи това и в крайна сметка се реши, че подкрепата за възобновяемите енергоисточници е намалена при и се наложи либерализация на фиксираните цени за потребителят, което доведе до описаното от заявителя повишение на цените. В тази рамка, в тази мрежа в момента все още текат дебати и консултации. Не знаем как ще изглежда бъдещата политика. Към настоящия момент това е все още въпрос от национална законодателна компетентност. Говоря за определенето на тарифите. А що се отнася до разходите, новото законодателство трябва да се съобрази и с тях. Това е което мога да кажа по въпроса. Ще спра до тук. Има ли желаящи да се изкажат от залата по описаната, по представената петиция? Да, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Струва ми се, че е, електричеството и електроснабдяването е много важна тема. Наистина важен въпрос за всеки от нас. Ясно е, че в Испания че в Испания е, енергията се продава на най-високи цени и тези 40% заслужават внимание някак си не оставам наясно с позицията на комисията. Нека да се разнищи въпроса. Защо 40%? Можем по-късно да го проучим. Не, просто не държа да, да поддържаме тази петиция отворена, но може би да направим по-късно анализ. Отговор. Да, трябва да, да продържаме интереса си. Виждам, че и комисията мисли в тази посока. Добре, нямаме достатъчно информация от комисията. Мисля, че трябва да поддържаме петицията открита до момента, в който комисията се произнесе по-изчерпателно. Благодаря. Why?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 Радвам се, че прескачаме 25 за момента, като по, продължаваме с точка 27. Петиция 0281 от 2011 година, внесена от български вносител, който отново не присъства. Давам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Поз първо, в обобщение на общата информация за петицията. Тя е от 2011 година, от доста време. Първоначално е, става дума за третия енергиен пакет, но Междувременно въпросът е транспониран в българското законодателство, така че е, вносителят междувременно се позовава на нарушаване на европейското законодателство от българските официални органи е, през 12-13 година. Това е потвърдено. Проведени са анализи за съответствие с третия енергиен пакет. Те приключиха в края на миналата година. Работим по, по този въпрос в момента. Скоро ще дадем конкретен отговор и на вносителя. Но по сега по въпроса. Той, тук се поставят три въпроса. че потребителите на електроенергия нямат право на избор по отношение на цените. Второ, че няма правила за гарантиране на а, възможност за атака на решенията на съдебните на националните регулатори пред съда и трето липса на възможен, възможност за избор на доставчика на електроенергия първо прозрачността на цените. Тук става дума за член 3 от директивата за електроенергията, уреждаща тези, въпроятно знаете, че в България има регулирани цени на електричество, което поражда съответни проблеми, тъй като комисията първо трябва да разгледа въпроса с българските власти в тази светлина и след това да се мисли за пазарните условия. Българското Министерство на енергетиката заяви през май тази година, че ще либерализират от, за 2021 година начин на ценообразуване за електричеството за битови нужди и съответно ще отговорят на този въпрос. Надяваме се по този начин и въпроса на заявителя да бъде решен и да се намери окончателно решение, то в кратък срок. Второ, възможност за да разглеждане от съда на тези въпроси. Разглежда се българското законодателство по отношение на третия енергиен пакет. Не са констатирани нарушения на европейското законодателство т.е. съда няма право при заведено дело да спре изпълнението на националния регулатор, но европейското законодателство не предвижда такъв суспендиращ ефект, така че и тук няма нарушение. Ще кажа отново, че анализа е направен. Ще информираме заявителя скоро. Трето, възможност за избор на енергодоставчик. оказва се <clears throat> че има законодателна възможност, но не и техническа възможност за смяна на доставчика. На 1 април тази година въпросът бе поставен пред България. В момента се, сме в процес на събиране на информация. Скоро ще дадем отговора на вносителя на петицията. Благодаря. Председателката, желаящи да се изкажат по въпроса, има ли в залата? Да. Благодаря, госпожо председател. Не зная как може да има доставка на електроенергия на ниски цени. А аз съм живяла и в България, и в Гърция, и в Франция, и в Белгия. Живея постоянно в тези страни и получавам сметки от България. Отоплението и електроенергията за периода октомври-май тази година са по-високи, са на по-висока цена от дохода на хората в, на един, на един а, учител, да речем. Ако в а, домакинството има двама безработни, те няма да могат да си платят а, сметките. Да не говорим за храна и всичко останало. Не знам защо в България цените са такива. Моите сметки от Франция и Гърция са по по-низки, отколкото в България. Не зная защо е така. И мисля, че трябва много сериозно да разгледаме положението в България по този въпрос за цените на топлоенергията и енергията. Защото през последните години има 9 случая, когато хора посягат на живота си те казват, че не са в състояние, са казали, че не могат да си изплащат сметките за отопление и е, електроснабдяване. И още нещо, което редовно четем по българските медии, е, че фирмите не предупреждават своите клиенти, е, изпращат им сметката, фактурата е, и дори няма напомняне. Те не знаят, че трябва да плащат, след което се завежда дело и те трябва да платят 300-400 евро, а когато съдът се произнесе, цената нараства на 3-4 хиляди лева е, хората в България, особено пенсионерите, получават най-много 100 евро пенсия и 60 евро сметки като дойдат. Как се предполага тези хора да се издължат? 300 евро за един отоплителен сезон. Мисля, че трябва наистина да се занимаем сериозно във въпроса. Цените в България са изключително високи а пък стандарта, нивото на заплащане е много ниско. Председателката, благодаря. Има ли други желаящи да направят изказване? Очевидно не. Явно енергетиката е, е от общ интерес. Сега можем ли да се намесваме в ценообразуването е друг въпрос. Но Комисията, както разбираме, чака още информация, така че нека тази петиция остане открита. Yes, we're also waiting for the finalized written request from from the commission. So yes, we are. Да, това беше и желанието на комисията, така че мисля, че с това въпроса се решава. Комисия, петицията остава от, отворена. Right. It's a, it's a bit of a backwards and forwards day. We have to adapt to the situation. We're going now on item 20. Преминаваме към точка 25 от дневния ред. Отново петиции от България. Те са няколко на брой, ще изчета само номерата. Всички петиции идват от България, както казах. Вносителите на петицията не са тук, но имаме видеопослание. Петициите, които ще разгледаме сега са 892 от 2008 година. 1542 от 2009, 38 от 2013. По тази петиция ще видим видеообращение. Това е запис. Обсъждаме петиция 256 от 2013, 2069 от 2013, 2188 от 2013, 0056 от 2014 и 0568 от 2014. Преди това обаче ще видим видео по петиция 38 от 2013 година, внесена от Дончо Дудев. Бихте ли могли, ако обичате да пуснете видео? Изминаха на 3 години от подаването на петицията и близо година от подадените допълнения в края на септември месец 2015 година. Междувременно влезе в сила директива 2011-83, транспонирана и в българския закон за защита на потребителите. Запознавайки се с бележките на Комисията по петициите в изпратеното ни съобщение, оставаме с впечатление, че комисията не е разбрала проблема с Топофикация София ЕАД. Действително, казусът е труден за разбиране от хора, които не са се сблъсквали с него. Те просто не искат да повярват, че е възможно европейски граждани да са обект на такива деяния. Едва ли можете да си представите, че гражданите нямат никакви договори за продажба на топлинна енергия, нито като физически лица, нито като членове на някакъв колектив или на етажната собственост. За пояснение, етажната собственост е отделен правен субект в българското законодателство с управителен съвет и две общи каси. Етажната собственост в свое име сключва договори и получава фактури за различни разходи, свързани с стопанисването на общите части на сградата. За да избягат от разпоредбите на Директива 2011-83 Българските власти повече от година твърдят, че топлината енергия не се продава на потребители физически лица, а на етажната собственост. Това са го декларирали и пред генералните дирекции енергетика и правосъдие и потребители на Европейската комисия. Писма до двете генерални дирекции топофикация София ЕАД заблуждава Европейската комисия, че имала договори за продажба на топлинна енергия с етажната собственост. Всъщност, търговецът вероятно е сключил в част от сградите договори за присъединяване към топлопреносната мрежа, които обаче нямат нищо общо с договорите за продажба на топлинна енергия. Стотици са нарушенията на законодателството от страна на търговец, благосклонно наблюдавани от българските институции. Между най-фрапиращите са отказът на топофикационното дружество да издава фактури на получателите на енергията, в които са оказани мястото на продажбата и правния субект получател на стоката. По закона за данък добавена стойност издаването на фактури е задължително с оглед на последващото издаване на дебетни и кредитни известия. Едва ли в Европейския съюз ще се намери друг обществен доставчик, който да не издава фактури на своите потребители. Потвърдение на Топофикация София ЕАД, енергията се продава на етажната собственост в абонатната станция, но пък на физическите лица се издават съобщения към фактури, които според постановление на Българската прокуратура не са документи и не обвързват търговец. В месечни съобщения и в така наречените изравнителни сметки всички количества, количества топлинна енергия са натъкмени, недоказуеми и нямат нищо общо с реалните количества енергии за отопление на вода, за отопление и незаконна сградна инсталация, доставени в отделните имоти на гражданите. Това от години е известно на властите, но реакция няма и не се очаква. Освен рекорда за брой нарушения спрямо потребителите, търговецът държи и друг рекорд. завеява съдебни дела срещу около 250 000 български семейства. Макар и да не продава на физическите лица, Топофикация София съди именно физическите лица. Ако българският съд действаше като съд, т.е. прилагаше законите и решенията на съда на Европейския съюз, претенциите на търговеца ще да бъдат пресечени още в заповедното производство. Още на тази фаза съдът следва да изисква от топлофикационното дружество договор за продажба на топлинна енергия, за да се убеди коя е страната, получател на енергията и да изследва договора за неравноправни клаузи. В този смисъл с решение по дело С 618-2010 е на СЕС и нормата на член 3 от регламент 805-2004, игнорирани от българските съдии. Напразно отидоха огромни средства по европейски програми за обучение на съдиите по прилагане на общностното право. Освен очевидната некомпетентност на българските съдии по правото на Европейския съюз, Съществена роля играе натискът на властите върху съда за поведението му в делата на Топофикация София ЕАД. На съдиите се спускат опорни точки, в резултат на което в съдебния процес се извършват многобройни и тежки нарушения на процесуалния закон, а в решенията на съда материалния закон е тотално погазен. Едва ли в Европейската комисия ще повярва, че съдът приема съществуването на договор за продажба на топлинна енергия и оттам наличието на облигационни отношения, без по делото да е приложен договор. Та нали именно договора се установява дали наведение за длъжник е страна по продажбата на енергия. За съжаление това е горчивата истина от десетилетия в Република България. Властите в Република България продължават да насърчават едностранното налагане от търговица на правила срещу набедените за клиенти граждани. Пример е едностранното прилагане на периодично определените от Комисията по енергийно и водно регулиране пределни цени на топлинната енергия, без да се иска съгласието на евентуалните контрагенти. По казуса СЕС е, е излязъл с решение по съдебни дела но българският съд се въздържа да ги прилага въпреки задължението си и по Българския граждански процесуален кодекс, член 633. Спазването на изискванията за конкуренция и за уязвими потребители в енергетиката са теми табу в Република България. Стигнало се до там, че в момента Върховния касационен съд е в процедура по тълкуване дали императивната норма на член 27 от 2011-83 на Европейския съюз за непоръчените доставки въжи за гражданите в Република България. Настояваме Европейската комисия да вземе спешни мерки за пресичане на рекията на българските граждани и зачитане на правата им на потребители в рамките на Европейския съюз. Настояваме Европейската комисия да изпрати свои представители в София за среща на място. Това е най-сигурният начин да се убедите за лъжите и манипулациите, които българските институции си позволяват в обясненията до Европейската комисия – Разполагаме с огромен брой документи, доказващи престъпната дейност на една организирана група от безкруполни и аморални хора, предлагаща на постоянен стрес и тормоз стотици хиляди европейски граждани и в крайна сметка присвояваща си тяхното имущество. България е страна членка на Европейския съюз от 2007 година, Намира се в югоизточната част на Съюза и в нея живеят няколко милиона европейски граждани. Като такива те би следвало да се ползват от защита на потребителите, провъзгласена в ДФС и Европейски регламент 2006-2004. Националните законодателства на страните членки не могат да отнемат правата на потребителите, указани от директивите, закрепени към член 3 на споменатия регламент. Съгласно решението по делото 1677 на съда на Европейския съюз делото Симентал, Националният съд е длъжен да гарантира спазването на нормите на общественото право и да остави неприложена всяка разпоредба на националното законодателство, дори последваща, която им противоречи, без да е необходимо да изисква или да изчаква отмяна на такава разпоредба по законодателен или друг конституционен ред. С уважение, Дончо Дудев. Thank you very much. I'd like to give the floor. Благодаря ви. Сега нека да чуем комисията. Yes, good morning. Uh, Um, uh, Добро утро. Във връзка с въпроса на вносителя на петицията, мисля, че тук има два аспекта. Първо, термина за енергийна ефективност в законодателството в България, както и аспекта свързан с правата на потребителите. По първи аспект, комисията прегледа прилагането на директивата за енергийна ефективност по отношение на начина на фактуриране. Защото първоначалната петиция говореше именно за тази директива. По-настоящем От информацията, която получихме от България, става явно, че законодателството е в съответствие с директивата. По отношение на разумните изисквания за цените на отопление в жилищните сгради с вертикално оборудване. А такива са по-голямата част от сградите в България. Относно за защитата на потребителите. Разбираме, че Конституционният съд в България е постановил, че управлението и вземането на решение в това отношение не се взимат на европейско равнище. Поискано е мнение от страна на, обудсмана от гражданския съд, така че само това което мога да кажа към настоящия момент. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги и уважаеми представители на комисията, по тази 25-та точка гледаме следните няколко видове петиции – петицията на госпожа Мила Гречева, 2008 година, Дончо Дудев, 2013 година, Емилян Джонев, 2013 година, петиция Маргарита Дукова, 2014, петиция от 2014, от 2015, от 2011. Какво отговаря комисията на всички тях? На първите две отговаря Европейската комисия продължава проверката за транспониране на директивата за енергийна ефективност. На другите две, трета и четвърта отговарят. Провеждат се дискусии с българските органи. Следващите. Продължава проверката за транспонирането в рамките на производството за установяване на нарушенията. На следващата да бъде обявена за недопустима. Следващата недопустима. Следващата вносителят на петицията е насърчен да се свърже с Комисията за защита на потребителите в България. На следващата проучване на евентуална процедура за нарушаване на европейското законодателство. Какъв е крайният резултат от всичко това? Крайният резултат на всичко това, на петиции, които са по един и същи въпрос, засягат нарушаването на правата на потребителите и нарушаването на европейското законодателство от 2009 година до 2015 пускани, комисията отговаря едно голямо нищо. Проучва, насърчава, изпраща въпроси, запитване и така нататък. Тези отговори обаче показват следното нещо. Показват ми на мен, абсолютната невъзможност и неумение на представителите на комисията да установят някакви очевадни факти и обстоятелства и да кажат еднозначно има ли нарушение на правата на потребителите или няма нарушение на правата на потребителите. Има ли нарушение на европейското законодателство или няма нарушение на европейското законодателство. И настоявам най-сетне за един ясен отговор от Европейската комисия. Стига вече проучвания, стига вече съвети, стига вече насърчавания, стига вече дискусии, стига вече обсъждания. От 2009 година до 2015 година по един и същи въпрос комисията и насърчава, разглежда очевидни факти. Задам въпрос и на представителите на комисията и на всички в залата. Някой от вас би ли платил битова сметка или задължение, ако няма договор за това нещо? Да или не? Някой от вас би ли платил задължение, което не може да разбере, не може да види какво е то и няма договори отношения, няма облигационни отношения. Аз мисля, че не. Какво трябва да направим, за да се разбере очевидното нарушение? Да преместим комисията в Обеля, или в Люлин, или в Дружба, или в Надежда. Това са все квартали на София, част от спора, свързан с този енергия монопол. И призовавам най-сетне за един, ма наистина окончателен и ясен отговор от представителите на Европейската комисия. Тези вечни дискусии, тези вечни разговори, тези вечни проучвания ми говорят само едно, че комисията е безпомощна или че не желае да реши някакъв съществен въпрос най-сетне и си играе на прехвърляне на топката с тези всичките проучвания. Настоявам всичките петиции да останат отворени и настоявам за еднозначен отговор. Има ли или няма нарушение на европейското законодателство е ли нарушение това, че няма индивидуални партиди? Е ли нарушение това, че няма договори, и договори отношения? Очевидни и очевадни неща. Останалото е нулева ефективност. Останалото е просто а, симулиране на работа, бюрокрация, изписване на хиляди тонове хартия и в край на краищата резултат е никакъв. Затова, уважаеми колеги, Настоявам от Европейската комисия за еднозначни отговори в тези посоки и спазване на европейското законодателство. Благодаря ви за вниманието. Още веднъж настоявам всичките 10 пети, тези, които са по 25-та точка, да останат отворени. И може би това, че има повече от 10 петиции по една и съща тема, трябва да говори много. Аз мисля, че говори много. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Mr. Malinov. Господин Малинов. I believe <clears throat> that anyone can agree that мисля, че всички са съгласни, че е необичайно да имаме толкова много петиции по една и съща тема. Обикновено петициите от различните а, държави а, биват групирани по една и съща тема, но едва ли има друга държава, която да има толкова голям брой петиции по такава тема. Трудно е да се даде обяснение на този въпрос. Разбира се, можем да кажем, че има цяла съвкупност от проблеми, наследството от комунизма, технически проблеми, нови правила за управлението на собствеността, неуспешна приватизация и неефективност на българските съдилища. Тези петиции, които се отнасят до специфичен проблем, трябва да бъдат гледани като на резултат от неефективността на българската съдебна система – която напълно пренебрегва правата на потребителите. Не смятам, че трябва да добавя каквото и да е. добре, чухме вносителя на петицията, той направи задълбочен анализ на случващото се. Но факта, че българските граждани използват Европейския парламент като последна инстанция, трябва да покаже, че трябва да се задействат процедурите по съдебно производство за нарушаване на европейското законодателство от страна на държава членка и така нататък. Каква кампания може да направим за реклама на Европейския съюз в България, освен подобна реклама? Знам, че е трудно да разберете за какво става въпрос, но тук говорим за стотици хиляди хора, които са засегнати от този проблем. Виждате годините, в които са внесени тези петиции, всички те се отнасят до този проблем. И е, българската съдебна система не успя да го реши. Затова трябва да се упражни натиск от високо равнище от страна на Европейската комисия като последна инстанция, за да може всеки български гражданин да разбере и, и да види, че сме видели, че това е несправедливо. Затова препоръчвам всички петиции да останат открити. Благодаря ви. Госпожа Кунева. благодаря ви, госпожо председател. Необходимо е да се опитаме да разберем хората в България. За тази цел нека да организираме посещение до тази държава, за да може да видим какво се случва там, на място. Както вече казах, хора посягат на живота си. Много хора изпаднаха в тежко състояние, след като не можаха да си платят сметките. Не може да оставяме хората да се самоубиват. Благодаря ви. Председателката. Някой друг желая ли да вземе думата? Не. Остана ни малко време да видим дали комисията желая да каже нещо след като изслушахте колегите. Да, определено има проблем в България. Сега дали проблем е свързан с транспонирането на европейското законодателство или става дума за проблем в съдебната система, не знам дали това е свързано с комунистическото наследство. Имаме зле изолирани е, жилищни сгради, има технически ограничения за индивидуално отчитане на консумацията. Погледнахме е, случилото се е, задълбочено, срещнахме се с представители на е, българските власти. Последната ни среща беше през декември 2015 година. Заведохме производство за нарушение пред Европейския съд, за начина по който се съставят фактурите и в светлината на директивата за енергийна ефективност. Започнахме производство през 2012 година. Същото се отнася за директивата за енергийна ефективност. Изпратихме уведомително писмо, новище и към настоящия момент европейското законодателство отговаря на разпоредбите на директивата за енергийна ефективност. И през април тази година производството беше приключено. Някои от изискванията, които не бяха транспонирани от директивата за енергийна ефективност, вече са включени в европейското законодателство. броячите трябва да се инсталират от потребителите. За да може фактурите да се базират на потреблението, това трябва да бъде направено. Но доставчикът не може да го направи по технически причини. Тези съоръжения топломерите могат да се инсталират, ако това е разходосъобразно и технически възможно. По този начин може да се направи точно измерване на потреблението. Такива топломери могат, повтарям, да бъдат сложени, ако това е технически възможно и разходоефективно. В европейското законодателство, извинете, в българското законодателство тогава сега започва да се предвижда за случаите, в които това може да се направи когато има хоризонтално оборудване в жилищната сграда, например. За начина по който се определят фактурите за отделните апартаменти, също направихме изслед... разследване, като проучването ни показа, че цената е сравнително ниска и тя не може да ни позволи да твърдим, че тук не са спазени разпоредбите на директивата. Имаше и много въпроси, свързани с начина на разпределение на цената за отопление. Към настоящия момент в член 93 от Директивата за енергийна ефективност има временна разпоредба, в която се приканват държавите членки да приемат прозрачни правила във връзка с разпределението на цената на отоплението, като част от тези прозрачни правила включват и цената на а, топлинното оборудване на сградата. Това означава, че потребители които ползват отопление в апартамента си, трябва да плащат за отоплителното оборудване на сградата. Защото това е начина по който а, топлината енергия може да стигне до техният апартамент. Факта, че някои потребители по основателна причина поради енергийна бедност са спрели тази доставка на а, отопление към апартаментите си е друг въпрос. Все пак, топлиното оборудване в сградата си остава. Вярно е, че за българските пенсионери а, сметката за парно може да се равнява на почти всичките им доходи. Европейското законодателство за разпределение на отоплението обаче не пречи на подобна практика. Това е казано в член 93 от Директивата за енергийна ефективност. През 2009 е постановено и решение от Конституционния съд във връзка с законосъобразността на тази разпоредба. Ние разгледахме решението на съда, разгледахме този случай, да видим дали има нарушение на европейското законодателство и такова нарушение не открихме. Договорните отношения също бяха разгледани в светлината на решението на Конституционния съд, а самия Конституционен съд се е произнесъл, че тези договор... този тип договорни отношения са напълно законосъобразни. В България има закон за социална закрила. Което означава, че българските граждани могат да поискат помощи. Явно този закон не действа добре. откъдето и този голям проблем. Комисията не може да урежда договорните отношения във връзка с собствеността. Това си е в правомощията на държавите членки. Бяхме информирани също така за различна съдебна практика от страна на съдилищата в България да кажем, че собственик на апартамент в жилищна сграда може да спре отоплението в апартамента си съгласно директивата. И в това отношение бяхме информирани, че българският омбудсман е поискал от Върховния граждански съд да установи коя разпоредба има примат. Дали е енергийния закон или закона за защита на потребителите. Това показва, че българската съдебна система работи. Не е прекомерно дълго времето, в което а, трябва да се произнесе а, гражданския съд, така че определено мисля, че ще можем да предоставим отговор на повдигнатите въпроси. Председателката. Да, изключително деликатна тема. Комисията по петиции е последната инстанция за потребителите, за гражданите. И не може да не се вслушаме в гласа на хората. И получаваме противоречива информация от Европейската комисия и от колегите в залата. Затова предлагам комисията по петиции да се свърже с българските власти, за да може да получи допълнителна информация. Междувременно препоръчвам на Европейската комисия да продължи а, е, разследването, да продължи да работи по всичко, което чухме днес, защото се чуха доста гласове тук в залата. Да видим. А, е, явно ще трябва да продължим да работим по въпроса. Петициите ще останат открити, а нашата комисия ще пише до българските власти, за да може и ние самите да получим повече яснота. Така ще можем да вземем информирано решение. Препоръчвам да оставим петициите открити. Госпожа Кунева иска отново думата. Благодаря ви. Извинявам се. Едно уточнение – за да може то да бъде взето предвид от Европейската комисия, когато обсъжда въпрос с представителите на българското правителство. Нека да ви обясня какво се случва в България и в едно друго отношение. Вследствие на кризата, много коя Българите, които работеха в чужбина, загубиха работата си, а българските власти им казаха, вие вече не сте в системата. Елате друг път. И в крайна сметка тези хора не могат да получават помощи за безработни. И хората просто не могат да се запишат статистиките, които се представят, са неверни. Твърди се, че безработицата в България била спаднала, а хората просто не се регистрират като безработни. Българските власти просто са намерили начин да поукрасят действителността. Но всъщност нищо не върви на добре. Um, right, so I... И така, мисля, че стигнахме до края на дискусията по тази тема и ще продължиме да събираме информация и да разследваме. А сега минаваме към точка 28. Петиция внесена от малтийски и британски жалбоподаватели. Те не присъстват, но разбирам, че допълнителна информация е била предоставена. Става дума за 1737 от 2013, 341 от 2014, 1655 от 2014, 2102 от 2014 и 024 от 2015. Е, Жалпопадателите отсъства. Дам думата на комисията. Благодаря, госпожо председател. Малтийското законодателство предвижда различни тарифи за доставка на вода и електричество съгласно различни критерии. И цените са различни за постоянно пребиваващи и чужденци. Тази разлика в цените, в тарифите а, бе причина да бъдат внесени няколко петиции. А, в петициите са включени различни проблеми. Аз ще се спра на всеки един по-отделно от сега три са основните проблеми, повдигнати в петициите. Първо, достъпа до по-низки тарифи, които по принцип са предназначени за местните лица, за малтийски граждани. И по-специално на наематели, които искат достъп до тези по-низки тарифи. И трето, а, а, достъп до а, подробности относно фактурирането на енергията. А, за да могат европейските е, граждани да имат достъп до намалените тарифи. Те трябва да предоставят е, е, необходимите документи. Европейските граждани че се сблъскват с много тежки административни процедури за внасяне на формуляри, които да им дадат възможност да получат възможност да плащат по-низки енергийни тарифи. Е, ние се обърнахме към малтийските власти, които предприеха мерки за упростяване на административните процедури. Днес вече европейските граждани могат да подадат иск или молба за достъп до по-низките тарифи. Те бе поискано от малтийските власти да, да вземат ретроактивни мерки за компенсиране на гражданите, които са били засегнати от предишния режим. Така че проблема повдигнат в две от петициите вече е решен. колкото като петиция 38 и 2178 европейските граждани или въобще лицата, които искат да внесат молба за достъп до по-низки тарифи, трябва да получат също така съгласието на наемодателите, на собствениците на а, жилищата. През май 2016 година малтийските власти информираха комисията, че ще, проме... ще променят а, процедурата искане на комисията от 2014 година, Тоест ще премахнат изискването за съгласие на наемодателя на собственика за подаване на тази моба. Комисията бе удовлетворена от предприятите мерки. Все още обсъждаме нещата с малтийските власти за уточняване на някои подробности, но като цяло подхода на малтийските власти е в съзвучие с изискванията на комисията. Така че четири, четирите петиции, които са а, представят а, проблеми свързани с различните тарифи са решени. Моя колега Валенс. Благодаря, госпожо председател. Аз съм представител на Генерална дирекция Вътрешен пазар и бих искал само да очертая а, малко повече контекста относно дискриминацията на, на гражданите въз основа на тяхната националност. Про, проблеми, подигнатите проблеми са свързани с приложението на член 20 на директивата за услугите и което забранява разлика в третирането, освен ако а, има някакви обективни критерии за това. В, Споменати са различните обективни критерии, които биха могли да бъдат изтъкнати от економическите оператори с цел прилагане на различни тарифи или на разлики цените. Трудно е от наша гледна точка да намериме някакви обективни критерии за този конкретен случай. Не, непостоянно живущите в Малта нямат достъп до по-низките тарифи. И това е разликата с постоянно живущите. Не виждаме обаче защо какво а, налага подобно подобна разлика в третирането. Особено сега може да се каже, че за е, гъста и електричеството да кажем, че постоянно живущите са, е, да, са данекоплаци, т.е. Но според комисията, ако, ако факта да бъдеш данекоплатец може да се смята за обективен критерий, то това може да стане само в случай, когато тарифите, за които става дума, са пряко свързани с данъчното облагане, а в този случай няма подобна връзка. Също така в а, а, закона за вътрешния пазар и насок, насоките за защита на а, потребителите. са транспонирани което означава, че в малтийското законодателство има изрична забрана за дискриминиране на едни граждани спрямо други. Новоприятите насоки са път, крачка в правилната посока и ние при всички, всички случаи призоваваме потребителите да се позоват на тези насоки, когато констатират някакви нарушения в съответните страни. На 25 май комисията излезе с проекто правилни регламента за борба с дискриминацията в този регламент ще залегнат разпоредби, които пряко се отнасят до подобни случаи. В момента проучваме възможността да, бъдат, да, да се внесат подобрения в малтийското законодателство в този смисъл, но проекторегламента, както казах, ще реши тези проблеми. Добре, казва председателката. Разбирам, че има и трето, трети представител на Европейската комисия. Сега тук става дума а, за а, достъпа до а, данни и допълнителна информация. Жалбоподавателят заявява, че е наемател и че не разполага с необходимата информация относно цените и потреблението. В в случая собственика продължава да бъде в договорни отношения с доставчика, независимо, че апартамента се отдава под найем. Ако наемателят не е в договорни отношения с доставчика, той все пак е крайният потребител по силата на съществуващото законодателство. Тоест, дори да сте наемател, имате право на достъп до подробна информация относно вашето е, потребление на енергия. Законодателството е транспонирано по правилен и стриктен начин в малтийското законодателство. Нямаме обаче не разполагаме с информация дали наемателят е поискал тези данни и дали не ги е получил и дали има някакъв механизъм за а, консултиране. Така че по принцип да, наемателят има право на достъп до данните, но не знаем дали той ги е поискал. Благодаря. Разбирам, че има и представители на малтийските власти. Ще им дадем думата. Благодаря, госпожо председател. Здравейте всички. Ще започна като подчертая факта, че въпроса поставен в тези петиции не проистича от законодателството, защото, както вече комисията каза, съответното национално законодателство не включва дискриминация по националност, но все пак разбираме, че може да има органи и инстанции, където се срещат затруднения при прилагането на националното законодателство. Става това може да поражда затруднения между наемодатели и наематели, както и хора, между хора, пребиваващи в Малта и съответните органи. Благодарим на комисията за това, че отчита положената от нас, положения от нас труд за уреждане на въпроса с нарушенията на различните тарифи. Искрено се надявам, че това ще доведе до закриване на петицията по тези въпроса. Що се отнася до взаимоотношението на ематели, на емодатели, комисията вече каза, че ние предприемаме стъпки да разрешим този въпрос. Правителството се е заело с промяна на административните практики в тази област. В момента сме в процес на признаване на съответни споразумения без писмено съгласие на Um, наемодателя, така че наемателите да получат достъп до по-благоприятните тарифи. Държа да подчертая, че този въпрос се отнася не само за немалтийци, но и за малтийски граждани. Т.е. тези взаимоотношения наемодател, наемател нямат национален или е, международен е, аспект. Um, в този контекст бих искала да изразя благодарност към комисията за това, че признава положените от нас усилия. Надявам се в най-скоро време въпросът да бъде приключен в интерес и на нашите малтийски съграждани. Благодаря ви. Изказване от залата, господин Пеко. Благодаря, госпожо председател. Накратко искам да приветствам казаното от комисията, че решението от месец май внася яснота за цяла Европа относно въпроса за договорите и отчитането на енергопотреблението за битови нужди. Това е много важен въпрос и в светлината на очакванията от нашите европейски съграждани, за да се избегнат обърквания. Можете ли да ни кажете приблизително е, кога да се очаква решение, респективно ако не ще очакваме писмено да ни информите? информирате председателката. Дали комисията може да отговори? Благодаря, господин евродепутат, ако въпросът ви е насочен към съдържанието на законодателното предложение относно принципа за недискриминация и борба, борба с такива нарушения, ако ще кажа накратко следното за досието, за което днес говорим. Разпоредбите са много простички. Предложението за регламент регламент а, е, забранява всякакви различия, различно тренира, третиране на база на националност и местопребиваване. Когато дадена услуга се доставя, е, е, на мястото, е избрано от доставчика, което говори, че всъщност, когато потребителят отива в друга държава членка, където потребява, може да е в хотел, може да наема кола, може да потребява електроенергия или газ, в този случай, не, тъй като няма разлика в приложимото право, няма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 за, е, и пречка за различни доставки съобразно хората. Е, няма някакви различни данъчни разпоредби, така че в този случай, според комисията, няма оправдание, обективни критерии, които биха позволили да се прилагат раз, различни тарифи съобразно местопребиваването или националността. Е, това е което комисията предлага. Е, с парламента въпроса е обсъждан в комисията ИМКО. Госпожа Роза Тун е докладчик по това досие от страна на Европейския парламент и комисията ИМКО отново отговор от залата. Благодаря. Благодаря на комисията за отговора. Аз всъщност имах предвид, че пред май се е взето решение да се разработи нормативна уредба. Това ви питам. Кога горе-долу да очакваме това предложение или този законодателен акт? Отговор на комисията тук трудно мога да ви отговоря. Всичко ще зависи от развитието на законодателния процес, което вече не е в ръцете на комисията. Комисията прави предложение, това беше на 25 май. Съветът бързо се зае с обсъждане на темата. Отговор на, от залата. Благодаря много. Аз също искам да благодаря. Не се случва често комисията да ни зарадва с, такава, с такъв отговор и присъствие на съответната държава членка. Хубаво е да чуем мнението на страната. Благодарим ви, че сте сред нас. Искам да кажа обаче нещо друго понякога, може би това е за секретарята, понякога получаваме петиции за нарушаване на единния пазар или дискриминация аз си спомням такива случаи. В, дали за автомобилните застраховки, къде трябва да се осигу... Е, застрахова автомобила, предвид различните тарифи. Друг един случай беше за аренду, вземане на земя под аренда. Във Франция имаше възрастово ограничение. Така че забелязвам, че комисията се заема с тези неща и това е много интересно за нас. Къде е границата? докъде могат, така да се каже, да играят държавите членки, когато говорим за дискриминацията интересуваме да чуем мнението и на двете страни. Колкото повече се доближаваме до проблема, толкова по-трудно става. Тук забелязвам една разумна реакция от комисията, която казва не, това трябва да се подобри. Чуваме го и от държава членка. Мисля, че можем да изпратим материали на комисията комисията защото и с автомобилното застраховане и арендуването на земя не постигнахме напредък, но може би да сега оцелваме момента и във Франция ми се стори малко нагло да ти кажат стар си да ставаш фермер, няма да ти дадем земя под аренда. Човек на 65 години може да си живее абсолютно пълноценно и да се занимава с земеделие. Това е друга история. Искам да кажа, изрично да го подчертая, харесва ми нагласата на и духа, в който ам, протича този дебат, така че от мен е ниво А3 плюса. Maltese... Питам се дали представителите на малтийските власти ще желаят да вземат отношение, може би да уточните кои от тези, за кои от тези петиции говорихте вие и какво да очакваме в най-близко бъдеще. Не зная дали е, сте склонни да ни дадете отговор сега, но би било добре. Значи, за кои петициите сте взети мерки? Комисията беше много ясна по някои въпроси и не до там по други. Така че преди да вземем решение, Давам ви тази възможност. Ако искате, възползвайте се и внесете уточнение. Е, петициите, които се отнасят до нарушения, както каза и комисията, Комисията много ясно заяви подхода си, като каза по какъв въпрос сме, по какви въпроси сме работили. Значи ние смятаме, че тези петиции са приключени за, за, според нас защото имаме административни процедури от а, последните месеци. Председателката, бихте ли посочили конкретните петиции, за които говорите? Така, това е. А, 2102 от 2014 година и петиция 24 от 2015 година. да, при тях става дума за нарушение, за дискриминация. Комисията ще потвърди ли? Е, смятате, че няма нарушения и въпроса е достатъчно добре уреден от а, е, малтийските власти. Комисията, да, могат да потвърдят, че въпросите поставени в тези две петиции. Според Европейската комисия тези въпроси са намерили разрешение председателката. Предлагам да приключим работата по тези две петиции. Явно има още какво да се прави по останалите петиции. Ще Чакаме до уточнения и от комисията, и от малтийските власти. Явно ще получим скоро тази информация. Така че предлагам да приключим работата по цитираните две петиции и да продължим по другите две. Съгласни ли сте? Добре, благодаря. Аз също благодаря, казва председателката. И с това приключваме сутрешното заседание, което бе крайно плодотворно. Благодарим за, на комисията, за участниците и по видеопът и на официалните органи. Приятен ден на всички. Ако заминавате в отпуска, желая ви хубаво